те на Кашкар да бъдат консултирани за тяхното бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин комисар Хан. Има 6 предложения за резолюции. Сега приключваме с дебата и ще продължим с гласуването. Първо гласуваме по темата за съвместна резолюция от шесте политически групи за Пакистан. Няма подадени изменения, така че гласуваме анблок. Моля за, против, въздържали се, приема душно. Сега преминаваме към Беларус. Отново имаме съвместна резолюция без изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема единодушно, ако не греша. Сега преминаваме към гласуване по положението в Кашгар. Тук има едно изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. Преминаваме към гласуване на резолюцията. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Четиридесет за, един против, пет въздържали се. Приема се. Съветът представи своята позиция по документ на първо четене. Парламентът сега има три месеца, за да даде своето становище. Срока започва да тече от утре. Протоколът ще бъде одобрен на следващото заседание, ако няма възражение.